представителя на председателството. Дами и господа, закривам дебата по този въпрос и преминавам на следващата точка от дневния ред. Изявления на заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност по обстановката в Сирия. Господин Мавроянис, имате думата. Кире Прие. Господин председател, почитаеми дами и господа депутати, с удоволствие ви представям нашата позиция и това, което правим във връзка с положението в Сирия. От името на върховният представител Катрин Аштън. Положението в Сирия продължава да ни тревожи насилието се разширява и броят на жертвите вече стана нетърпимо голям. Рискът от гражданска война става по-реален от ден на ден. Има опасност от вътрешен конфликт между различни групи. По-нататъчната милитаризация на конфликта ще има въздействие не само върху Сирия, но и върху целият район. В отговор на това Европейският съюз засилва своите усилия незабавно да се прекрати насилието и да се намери решение за политически преход мирен а, и а, направен от самите сирийци. Тази седмица беше особено натоварена. На международно равнище се полагат усилия за консолидиране и засилване на реакцията на международната общност. И това на последната пленарна сесия бе представено от върховният представител. Нуждаем се от път на карта в подкрепа на Кофи Анан, усилен международен а, натиск върху Сирия, а също така за намеса на а, решение на съвета за сигурност, са включително с участието на Китай и Русия. Кати Ештън участваше на срещата в Женева, свикана от Кофи Анан. Както знаете, участниците на тази среща не. Арабската лига, Европейския съюз, Китай, Русия, Франция, Великобритания, САЩ, Ирак, Ковейт се обединиха по принципите и насоките за преходът в Сирия, който да включва създаването на преходно правителство, което да има пълна изпълнителна власт, упражнява изпълнителната власт. В него могат да се включат членове на сегашното правителство, възоснова на взаимно споразумение. Групата също така потвърди пълната си подкрепа на планът от 6 точки на Кофи Анан. А също така и за изпращането на, на мисия за наблюдение от ООН в Сирия. Наред с това, групата подчерта, че се противопоставя на всякаква по-нататъчна милитаризация на конфликта. Сега съществуват възможност за преход, осъществен от самите сирийци. Надяваме се Кофи Анан да а, направи именно това. Трябва тези стъпки да бъдат подкрепени от всички нас. Европейският съюз е готов да направи всичко, което е необходимо, за да подпомогне на този процес. Наред с срещата на групата в Женева, приятелите на Сирия ще се съберат в петък в Париж. Там ще има представители на 100 страни. Приятелите на Сирия ще потвърдят подкрепата си за решенията на групата за действие в Женева. Ключов въпрос в преходът е назначаването на ефективен събеседник от сирийска страна, който да е приемлив и за опозицията. Много елементи на опозицията много прибързано отхвърлиха е, това предложение, но без него би било трудно да се намери политическо решение. Ефективното прилагане на този план също така изисква е, последователна представителна опозиция. Срещата е, в Кайро, организирана от Арабската лига и с участието на Европейския съюз, беше още една стъпка в опитите за обединяване на различните групи. Трябва да се опитаме да помогнем за преодоляване на различията между различните опозиционни сили в Сирия и извън нея. Инициативата на върховният представител на заместник председателката на комисията Аштън е по нейна инициатива тя продължава да се среща с представители на различни групи с опозиционни сили, групи в Брюксел, където се състоя на 24 и 25 семинар, на който бяха обсъдени въпроси свързани с процеса на преход в Сирия, включително на наднационалните и конституционни принципи, демократичните принципи, економическите насоки и правата на младсинствата. Това са проблеми, към които членове на парламента не веднъж са обръщали внимание. Преди всичко трябва да се подчертая, че Сирия е за всички сирийци. Затова закрилата и зачитането на младсинствата е абсолютно необходимо. В средата на юли ще се проведе друг семинар в Кайро. Тези семинари, тези срещи допринасят за политическият процес и за създаването на представителност на опозицията. Ние продължаваме да насърчаваме диалог между сирийците, диалога между сирийците. Европейският съюз продължава да призовава за обединено общо решение на, съвета за сигурност. Он продължават а, а, да растат жертвите, докато тези усилия се полагат на международната арена. Това е напълно неприемливо и онези, които са виновни за тази касапница, трябва да бъдат привлечени под отговорност. Но нашата реакция не е само дипломатическа. Европейският съюз ще продължи да засилва санкциите срещу Сирия, докато насилието продължава те целят да лишат сирийският режим от средства за потискане на сирийският народ. На 25 юни външните министри се съгласиха на още един, една стъпка в санкциите. Ние продължаваме да работим с нашите партньори за ефективно прилагане на тези решения и за засилване на международният натиск върху сирийското правителство. Ние сме суспендирали двустранната помощ, но ние помагаме на редица, наред с това на редица хуманитарни организации. На 8 юни Европейският съюз одобри 23 милиона специална а, помощ в подкрепа на гражданското общество в Сирия и на сирийците бежанци в съседните на Сирия страни. Страни, които а, понасят а, тежестта на голям приток от бежанци от Сирия. Европейския съюз продължава да наблюдава внимателно прилагането на споразумението между сирийското правителство и ООН към днешна дата Европейския съюз е отделил над 44 милиона евро за оказване на помощ на тези организации. Ние подкрепяме мисията за наблюдение на ОНЕ с 8, даваме за нея 8 милиона и 200 хиляди евро. Предоставяме превозни средства, осигуряваме логистична помощ и всичко това, което е необходимо. Правим всичко възможно, за да помогнем на диалога между самите сирийци. Искам да ви уверя, почитаваме дами и господа, че Европейският съюз ще продължи да прави всичко, което е по силите му, за да подкрепя борбата на сирийския народ за мир и свобода и за подпомагане на мирен преход, преход в Сирия. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин Мавроянис. Започваме от името на политическите групи. Колегата Декай. Благодаря, господин председател. Две минути имам, нали? Благодаря. Разбира се, ние подкрепяме политиката на Европейския съюз, водена от госпожа Аштън. Но днес в, в, в скромните средства, с които разполагаме, се вглеждаме, за да видя какво още може да се направи. Обсъждахме се в най-високите среди какво може да се направи. Но какво можем ние да направим? Преди три месеца срещнах Ала Лауани, опозиционер, историк, върлен затвора преди пет години. Когато се връща в Дамас, той бива веднага арестуван и хвърлен затвора. И ние обсъждахме положението на затворниците на режима на Баширал Асад. Аз го попитах, не сте ли, не се ли страхувате? Аз го попитах, не се ли, не искахте ли да самоубиете? Той каза, не, нямах намерение да самоубивам. Но той каза, никога не съм си представил. никога не съм си представил, че ще дойде този ден в Сирия и наред с касапниците, наред с ужасите, наред с цялото насилие, има и надежда. Надежда у гражданското население на Сирия. И ние не бива да ги разочароваме. И затова се питам, какво още можем да направим? Пред мен е доклада на Human Rights Watch. Какво се прави е, за прекратяване на, престъпленията срещу човечеството? А, аз а, е, трябва да кажа, че е, не мога, не искам да прочета това, което пише в тези доклади, защото то е непоносимо. Трябва да вземем всички тези свидетелства като доказателства, като доводи. Благодаря, прекъсва я председателят. Сега на колегата Шалке за две минути давам думата. Е, е, е, съжалявам, колежке, но ние казахме, че имате само две минути и аз пуснах часовника и наблюдавам времето, когато започнахте да говорите. Госпожа Схаке, шест седмици минаха от появата на този видеорепортаж в интернет от клентата в Хула. Убити деца, жени. Говори се, нека никога да не допускаме нещо подобно, само че това са празни думи. Въпреки репресиите на режима на Асад, сирийците са готови да платят най-високата цена, за да имат свобода, за да се уважават техните права и достоинство военните е, използват е, много брутални средства и хората смятат, че е по-добре да се умре чрез е, инжекция с отрова, отколкото да те измъчват. За съжаление, решенията за Сирия няма да се намерят лесно. Новата група за действие за Сирия има план с 6 точки. Естествено, трябва да се намеси и съвета е, за сигурност на не. Нека да не се заблуждаваме. Аз приветствам е, реакцията на Турция при свалянето на нейния изтребител. Е, между другото, аз изразявам своите съболезнования. Тези двама пилоти загубиха живота си. Китай и Русия действат но цинично. Трябва да признаем, че тези страни обаче ще са част от решението на кризата, колкото и трудно да се намери то. В Европейския съюз кипърското председателство има голяма отговорност. То трябва да проведе едно открито разследване за това как един руски кораб с оръжие може да стигне до сирийски води, след като е акостирал преди това на кипърско пристанище. Ние призовавахме Катрин Аштън за проучване, но нямаме до сега никакви уверения, че нещо подобно ще се случи. Може да говорим празни думи колкото си искаме, но така не помагаме на кипърския народ. Euh, Госпожа Флотра. Благодаря. Колегата Шалке повдигна много важен въпрос пред председателството на съвета. Надявам се, че ще получим отговор. Положението, което се описва, ужасите, апокалиптичните насилия, 800 жертви само миналата седмица е имало, несистемни изтезания, арести, всичко това е абсолютно нетърпимо. Същевременно, вече повече от една седмица наблюдаваме нови дипломатически инициативи, които може би предхождат по-сериозни стъпки към търсене на решение. Макар и да е ограничено това, което беше постигнато в Женева, все пак то е, предлага преходно правителство на националното единство, без Асад, разбира се, но това предложение има две предимства. Но съществува опасност насилието да се увеличи. И за това предложение може да насърчи масовото а, напускане на войници, от, а, дезертиране от сирийската а, армия. А, в момента а, а, нашите действия са извънредно важни. И затова това, което а, подкрепят всички а, опозиционни сили в а, Сирия, включително и арабската, а, а, арабската лигия, срещата на руски представители а, с сирийци, това ни дава една малка надежда. И а, трябва да използваме тази малка перспектива включително и на срещата в Париж в края на седмицата, на срещата на приятелите на, на сирийския народ. Благодаря. Колега Флотер, сега давам думата на господин Ван Орден за една минута. Със съжаление отбелязваме репресиите, зверствата в Сирия отрицателното въздействие върху сирийския народ. Малко по-широко ще погледна регионалната сигурност. Сирия от дълго време се придържа и подкрепя иранския режим. Тя насърчава тероризма в други страни. Съвсем скоро щаба на Хамас се премести от Дамаск преди няколко месеца Асад приветства обратно ПКК има подкрепа за Хизбола и за други терористични движения. Опозицията на Сирия е, се опитваше да пледира за мир с, е, е, с Израел. И Турция и Израел имат стратегически интерес в Сирия да има прозрачност и стабилност. Сирия не трябва да бъде резерват за терористи, убежище за враждебно настроени групировки. Ако се справим с режима на Асад и с насилието, ще бъде много по-добре за всички. Благодаря. За съжаление, колегата Ангуракис го няма. Затова думата получава колегата Скота за минута и половин. E Благодаря, господин председател. Както подчертаха и други колеги, аз също съм много притеснен от това, което се случва в Сирия. Много хора губят живота си, двете страни не могат да наделят една на друга. Имаме от една страна управляващите, от друга страна опозицията. Нека да не се стига до една балканизация на този регион поради е, етническото напрежение, което може да избухне. Ние трябва да спрем е, убиването на хора в тази страна. Благодаря на колегата Скота. И сега колегата Брок. Нищо, че не е на това място в списъка. Брок, Господин председател, благодаря ви, че направихте тази размяна. Просто трябваше да присъствам на заседание на политическата група, но искам да направя своите няколко бележки тук. Мисля, че дейността на външните министри, свършена миналата седмица, беше много важна. Важни бяха и заключенията на Европейския съвет. оказа се, че и конференцията на приятелите на Сирия показа как трябва да се подхожда към опозицията. Мисля, че това е проблема. Няма какво да обсъждаме това, че Асад трябва да се махне, че трябва да го осъдим, че действията му срещу собствения му народ са неприемливи. По-важно е, че опозицията не е в състояние да се обедини около обща демократична позиция, в която да играят роли и етнически. Мълцинствата продължават да се страхуват, че за тях ще е по-лошо, ако има правителство начело с ислямисти, отколкото сега. Трябва да осъзнаем, че не е толкова важно това, а по-важно е, е каква е ролята на финансирането от Катар и други ислямски републики. Тук искам да изразя симпатията си към работата на турците. Турското правителство се товари с много. То е и пряко засегнато. И разбира се, че свалянето на самолета не беше приемливо. Русия е страна партньор в НАТО и ние сме солидарни с нея по този въпрос. Но още веднъж искам настоятелно да кажа. Знам, господин председател на съвета, че и е, вие сте на това мнение. Искам да настоявам, че Асад трябва да бъде отстранен, но същевременно трябва да се намери такова решение, което да не доведе до окончателно разпадане на държавата. Това е възможно само ако западната общност е единна, обаче ако е единна Арабската лига и Турция и другите сили. Важното е да има мирно решение на основата на правовата държава с зачитане на правата на малцинствата. Благодаря на колегата Брок. Сега колегата Хауит една минута. Благодаря, господин председател. Представителя на председателството подчерта, че отговорите за престъпленията трябва да бъдат привлечени под отговорност. Тогава защо вие премахнахте позоваването на Международният наказателен съд във връзка с престъпленията в Сирия? И защо се оттегляте, оттегляте текста в Женева. Дали защото на практика вие не подкрепяте подобно позоваване, въпреки многобройните призиви на върховният представител. Изтезанията, включително побои, изтезания с електрически ток, изкупване на, на ногтите, всичко това се прави в Сирия един задържан и каза как е бил провесен за китките си от тавана в 8 дни. Той каза, мозъка ми спря да работи, крещях, исках да отида в болница. Защо всичко това да не бъде обект на Международният наказателен съд? Благодаря, колега Хавиц. Сега колегата Салавракос за една минута. Благодаря, господин председател. Обстановката в Сирия се отличава с все повече насилие и все повече бомбардировки, не само в Холмс. Много хора, повече от 4000 души, намериха смъртта си през последните месеци. Така че има е, множество конфликти, включително и религиозни. Същевременно положението на границата с Турция става все по-напрегнато и има опасност волно или неволно да избухне някакъв конфликт. Така че всеки, който разбира от стратегия, ще разбере защо Турция подкрепя опозицията в Сирия. Господин министърът преди малко го каза. Християните в региона обаче се чувстват несигурни. На фронта на международната дипломация също е, има противоречива обстановка. Русия отказва да дойде на конференцията на приятелите на Сирия следващата седмица. Благодаря колега Салавракос. Прекъсва председателят следващият оратор за минута и половина. Благодаря, господин председател. Аз също искам да се извиня. Ние осъждаме заключенията на Европейския съвет от 29 юни, защото те одобряват империалистичната интервенция на Европейския съюз, НАТО и САЩ в региона това са и е, към тях се присъединяват и новите капиталистически сили Русия, Индия и Китай. Сега се събират самолетоносачи, чуваме, че има мобилизация в Гърция, мисли се за създаване на забранени за прелитане зони с цел да се защитава невъоръженото население. НАТО и САЩ се наместват във вътрешните работи на Сирия. Те се възползват от ситуацията положението започва да прилича на това, което стана в Ирак, Афганистан и Либия. Осъждаме поведението на НАТО, което подчертава своята солидарност с Турция в крайна сметка се получава така, че Европейския съюз започва да заплашва с военна намеса, ако сегашните мирни планове не сработят. Има решение за ембарго, включително и за петрола от 1 юли. Това, разбира се, ще се отрази зле и на населението. Така че трябва да сме против решенията на Европейския съюз и НАТО. Сега за една минута колегата Ел Кардуи. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, насилието в Сирия не свършва, а международната общност гледа какво се случва. Не знам дали това, което се случи през уикенда, трябва да се разглежда като успех. Среща с представители на настоящото правителство и опозицията ще е единственото възможно решение, защото в момента просто има кървава гражданска война. Трябва да намерим начин да съберем на една маса правителството и опозицията. Както каза господин Брок, едно от условията за успех е опозицията да говори с един глас. Аз съм е, съгласен, имаме нужда от визия за бъдещето на Сирия. Трябва да успеем да е, наделеем на онези, които мълчаливо подкрепят режима. Иска ми се този подход да бъде подсилен. Благодаря, господин. Благодаря. Сега за една минута Корина Крето. Благодаря, господин председател. Господин министр, ситуацията в Сирия продължава да се влушава въпреки усилията на международната общност да намери балансирано решение, включващо всички засегнати страни. Конфликтът може да прелее и извън границите на Сирия. Ежедневно загиват невинни хора Води се истинска гражданска война с невъобразими размери. А хората там искат, не искат нищо друго, освен да живеят в свобода и демокрация. Обстановката се влушава все повече. Има преследвания срещу христия, християните и това внася допълнителен негативен аспект. Русия и Китай обаче не помръдват от позициите си. Споделям казаното до тук. Носим отговорност за жертвите. Да, трябва да опитаме да ги защитим. Европейският съюз трябва да заеме ясна позиция в полза на мирно решение и да се опита да потикне страните към преговори. Благодаря на колегата Крето. Сега колегата Ромеро Лопес. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Една от точките в плана на Кофи Анан е за изтегляне на армията и за демилитаризацията на конфликта. Това отговаря на нашето общо желание да се избегне гражданска война в Сирия. Очевидно е, необходимо е сирийската опозиция да бъде обединена. Ние тук сме се срещали с членове на Националния сирийски съвет и знаем, че те се опитват да създадат единна стратегия. Но особено важно е да се забрани внасенето на оръжия и амуниции в Сирия. Какво правим ние? Можем ли да направим нещо, за да се изпълнява тази забрана? Истина е, че руски военни кораби носят оръжие за Сирия. Много важно е да имаме някакви гаранции, че армията ще се върне в казармите и конфликта ще бъде демилитаризиран. Благодаря, госпожо Ромеро Лопес. А сега преминаваме към процедура изказване, чрез привличане вниманието на изказването. Господин Соник. Благодаря, господин председател. Всички сме покрусени от това, което се случва в Сирия. Ключа към превенцията на бъдещо насилие е действие от страна на съвета за сигурност на ООН. Съответно, трябва да се подчертае, че Здънната улица, в която се намираме в момента, е резултат от блокажа от страна на Русия и Китай. И там трябва да се окаже натиск от страна на ЕС. Не трябва да си затваряме очите пред Москва. Москва може с едно штракване на пръстите да спре насилието. Усилията ни не дават плод до сега. Руският външен министр се преструва, че прави нещо. Единственото решение е да има натиск върху Москва. Благодаря. Благодаря, колега Соник. Колегата Десамнес. Е, въпреки всички ние може би имаме съмнения за, за това какъв е най... дали може да се реши по дипломатически начин конфликта, но трябва да направим всичко възможно, за да търсим дипломатично решение. Наред с това трябва да подкрепяме сирийската а, опозиция да направим всичко възможно да помогнем за нейното обединяване, да работим за преодоляване на хуманитарната криза и пред ужасните констатации на неправителствените и хуманитарни организации, които установяват насилия, изтезания, Просто трябва да помислим, че трябва да се промени начина на работа на съвета за сигурност, когато става дума за осъждане на престъпления за, срещу човечеството. Не трябва да може да се блокират решения по такива въпроси. Благодаря. Господин Танък. Господин председател, 1500 души загубиха живота си в този конфликт, който продължава година и половина действията на войските на Асад водят до загуба на подкрепа за режима дори от чужбина. Сега опозицията трябва да се обедини срещу тази брутална намеса от страна на режима на Асад. Този конфликт вече се е превърнал в пълноправна гражданска война. Върховният представител трябва да даде своята подкрепа за едно правителство на единството, което пък да работи за демократични избори. Плана Анан може и да се окаже успешен. Искам да благодаря на Турция за отношението и към беженците и моите съболезнования към семействата на пилотите които загубиха живота си вследствие на сваления самолет. Това са неща, е, които трябва да приемем, е, жертви, които да трябва да направим, за да падне режима на Асад. Колега Хавит. Господин, господин, Хавит има думата. Благод... Знам, че се изказвате напълно искрено но искам да попитам защо правителството на нашата страна, където неговата партия е на власт, не се присъединява към онези, които призовават за Международният наказателен съд да осъди тези, които са виновни. Защо Великобритания не е сред тези, които искат това? Господин Хауит знае добре, че аз не давам позицията на британското коалиционно правителство. Аз не нося отговорност за действията на британския премиер или за външното министерство. Надявам се, че президент Асад ще бъде изправен пред МНС. Може би ще добре да действаме така, че Асад да не бъде изкушен да остане на власт, защото той, ако знае, че ще бъде изправен пред МНС, ще се опита да остане на власт. Много ми се иска той да не отиде зад граница, да не избяга, освен това. Просто гадае какво ще стане. Колегата Белдер. Благодаря, господин председател. Бих искал да кажа във връзка с стъпките предприяти от върховният представител относно положението в Сирия. Необходимо е да се а, помага на мирните движения. Това първо. Второ, Е, трябва Европейския съюз да направи нещо в защита на християните в Сирия. Знаем какво стана в Холмс, където загинаха и християни, и сунити, където имаше отвличания. И е, трябва да се признае, че положението е абсолютно критично, а не само драматично. Европейския съюз трябва да внимателно да следи какво е положението в вътрешната опозиция в Сирия, а не само да разговаря с външната опозиция. Господин Обермайер, благодаря, господин председател. Месеци вече се говори за убийства, мъчения, зверства. Няма никакво решение. Хуманитарната помощ е важна и помага, но не решава проблема. Важното е, че там има радикални ислямски сили, които се опитват да водят разпокъсаната опозиция и са спонсорирани от крайни сили в Саудитска Арабия. А, вижте какво стана с ислямските братя в Египет. Страхувам се за високия процент християнско население в Сирия. Така че трябва веднага да окажем помощ. За съжаление, без участието на Русия не може да се намери постепенен изток, изход. Благодаря. Vielen Dank, Kollege Obermeier. Благодаря на колегата Обермайер. В края на процедурата на спонтанните изказвания колегата Ойланд. Like Благодаря, господин председател. Аз приветствам резултатите от срещата на групата за действие и планът на Кофи Анан. Защото една гражданска война ще дестабилизира целият район. Надявам се, че всички членове на групата за действие ще направят всичко възможно за изпълнение на комуникето, да се прекрати всякакво насилие, за да могат да се започнат преговори за бъдещето на Сирия. Опозиционните партии в Сирия трябва да се разберат помежду си, трябва да се проникнат от чувството си за отговорност пред сирийският народ, за да започнат създаването на преходно правителство. Затова призовавам върховният представител да настоява всички опозиционни сили етнически и политически групи в Сирия да бъдат поканени на масата за преговори, за да може да се а, постигне устойчив преход в Сирия. Благодаря, колежке Ойлан. И в края на разискванията още веднъж даваме думата на господин Мавроян. Much, uh, Благодаря, господин председател. Много оратори говориха за зачитане на правата на малцинствата, е, някои религиозни малцинства и най-вече християнското. Искам да ви гарантирам, че ние подкрепяме всички групи от населението, които работят за постигане на мир и наблюдаваме внимателно положението на всяка една от тях. Има различни общности, които съществуват в Сирия. Това означава, че има и християнска общност. Няма съмнение, че има нарушение на човешките права в Сирия. Вярно е, че позоваването на Международния наказателен съд съществува. Всички ние знаем колко скъп е МНС като постижение на международната общност и колко всички ние вярваме в отговорността, в поемането на отговорност. За МНС се говори и в Женева, и в Нью Йорк. В момента се обсъжда подготвянето на нова резолюция. Този въпрос е в центъра на дебата между държавите членки. Трябва ли обаче да има и кога трябва да се появи а, такова позоваване, а, такова споменаване на Международния наказателен съд? В момента се опитваме да придадем тласък на мисията на Кофи Енан, да накараме Русия и Китай да подкрепят новата група за действие и новата пътна карта. Всички се споразумяхме на този етап подчертавам на този етап, да избягваме всички противоречиви теми, но определено ще се върнем към Международния наказателен съд. С голям интерес изслушахме изказванията в този важен дебат. говоря за мен и за добри приятел Пьер Вимон от службата за външна дейност. Ние ще докладваме пред върховния представител госпожа Аштан. Ще изчакаме какво ще стане в разговорите по темата Сирия в следващите седмици и месеци. Какво ще стане с преходния процес, ще ви даваме информация редовно. Надяваме се че международните действия ще доведат до спиране на насилието в Сирия, ще се създадат предпоставки за мирен, демократичен преход. Надявам се, че вие ще ни подкрепяте. Благодаря ви за вече оказаната подкрепа, за консенсуса. Вашата подкрепа е важна. Приканваме ви да не загърбвате тази тема, за да може да се използват всички идеи и ресурси в максимална степен. И сега, тъй като ме попитахте нещо във връзка с Кипър, а аз съм представител на кипърското правителство, става въпрос за санкциите и кораба Черият. Искам да кажа, че това го казвам в качеството си на представител на кипърското правителство, а не от името на върховния представител. Кипър прилага всички разпоредби на ембаргото срещу Сирия и другите санкции. Кипър смята, че трябва да има сътрудничество между държавите членки за по-ефективно прилагане на оръжейното ембарго трябва да има разговори на съответните форуми с цел определяне на най-добрите практики. По отношение на кораба Черият, искам да кажа следното. Кипърското пристанище беше получило обещания е, уверения от страна на капитана и от страна на компанията, която притежлява кораба, че финалната дестинация е в Турция, а не в Сирия. Всички знаем какво се случи обаче. След е, събитията, кипърската полиция публикува информация, чрез която се напомня на персонала на пристанищата в Кипър, на всички органи за ембаргото, което съществува, ограниченията спрямо Сирия и Иран и имаше предупреждения за това какво ще се случи, ще има подвеждане под отговорност, ако се нарушат разпоредбите. А ние възнамеряваме да заведем дело, да подведем под наказателна отговорност компанията, която притежава кораба и капитана на кораба Черият. Република Кипър иска да подчертае своето пълно приемане и ангажираност относно разпоредбите на съвета за сигурност на ООН. Ние искаме да приложим в пълна степен уръженото амбарго срещу Сирия и другите тоталитарни режими. Съответно, търсим и молим за сътрудничество от нашите европейски партньори. Те могат да споделят своя опит, знания, като целта е да се спре разпространението на оръжие и стоки с двойна употреба, както и да се насърчава мира, стабилността и сигурността в по-широк план.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 Благодаря, господин Мавроянис. С това приключваме дебата за положението в Сирия. Имам да направя няколко съобщения от НП. Получи